Благодаря, господин Кабада. Ще за моя роден език. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, в продължение на 20 години в шенгенското пространство се използва един стикер за визи, които обаче в последните години бяха компрометирани и случаите на от фалшифициране значително зачастиха. На предишното заседание на нашата комисия се опитах да ви представя накратко предложението на Европейската комисия относно изменението на регламента за определене на единния формат за визи. Както и тогава заявих, поради важността и техническото естество на файла, одобрявам предложението и не предлагам каквито и да било изменения по него. Новият формат на стикера и неговите механизми на защита са консултирани и осъдени с редица заинтересовани страни и са съобразени с техническите изисквания за машинно четене на тези стикери – Смятам, че с оглед важността на предложението, новото законодателство следва да бъде прието възможно най-скоро в тази ситуация, която изисква по-бързи мерки. Ако някой от колегите тук иска да внесе изменения по досието, може да го направи това до следващата сряда, 9 декември 2015 година. Планираното гласуване е за 28 януари 2016 година. Благодаря ви за вниманието и на вас, господин председател. Благодаря и аз. Има ли изказвания? Господин Свивка. Благодаря, господин председател. Става дума за пределно ясен случай, представен господин Джамбаски ни представи много добре за какво става дума. изправени сме пред нарастващ брой случаи на фалшифициране и това предполага спешни действия. Говоря от името на докладчика в сянка господин Буда. В съответствие с член 2.3 има срок за въвеждане на новия визов стикер. В момента е 14 месеца, 9 месеца за въвеждане и още 6 месеца. И не е уточнено каква е целта на тези 6 месеца. И ако искаме да се отървем от тези 6 месеца и ни трябват само 9 месеца за изпълнение и въвеждане, аз мисля, че решението би било... Това би било добре. Времето е много важно в случая. Благодаря, господин Цвевка. Има ли някакви други желания за изказване? Комисията тук ли е? Жива ли? Има ли желание да се изкаже? Доб... Няма. А... И така, изменение 9 декември. Преминаваме към следващата точка. Господин Газбара. Благодаря, господин председател. Информираха ни, че докладчикът Енгел е отложил представянето за 23 февруари. За това аз предлагам на комисията да промени нашият график. Нека да изчакаме представянето на досието и затова ви предлагам да изменим срока и да оставим всичко за февруари, края на февруари, началото на март. 23 февруари е прекрасна дата, макар че не мога да кажа защо. Има ли коментари, драги колеги? Няма. Изчерпахте темата, както и аз. Преминаваме към следващата точка, 24-та. Госпожа Делво. Благодаря, господин председателю. Поканена съм да говоря относно положението в нашата работна група на разработването на роботика и изкуствен интелект, свързана с етични а, въпроси. По тук е, господин Андерсен, който е заместник член на нашата работна група, следи работата. Имахме, проведохме работно заседание и преди всичко се опитахме да вникнем в това за какво става дума, какво става в областта на роботиката и трябва да ви кажа, че е много сложно и нещата са много разнопосочни. Е, започнахме с е, определение на понятието робот. Е, това е поначало една материална част, която включва механични и електрически части, различни базиращи работи на базата на алгоритми и поставихме въпрос дали една програма един алгоритъм, който работи е, по този начин, е робот или не, в определени ситуации. Так и може да, отговор може да бъде да или не. Т.е. установихме голямо разнообразие, разнообразни области на приложение, има индустриални роботи, разбира се, което бяха от първо поколение, но междувременно трябва да отбележим също така, е, че Европа е първия в световен мащаб производител на е, е, роботи с индустриално предназначение и държим 40% от световния пазар на роботи в областта на услугите. Много често роботите се използват за задачи твърде опасни за хората, в случай на пожари, например за погасяване, потушаване на пожари, за поддържане на подводни съоръжения, в земеделието също имаме широко приложение на роботите. Има конкретна област протези, протезирането, където имаме, да речем, изработване на ам, изкуствени крайници, части от тялото, които извършват дейности под управлението на мозъка и тук роботите се работят много добре. Също така роботи като социални асистенти, подпомагане на хора на, на, в напреднала възраст и помощ. И разбира се, автомобилите без водач и разбира се, дроновете. Тук комисията Либе е разработила много подробен материал с много мотиви. Тук, разбира се, можем да ги споменем, но между другото <laughs> ще спомена само, че миналата година те са били най-широко използвания коледен подарък. Те се използват повсеместно, нямаме никаква регламентация по въпроса в Европа, което създава проблеми, защото те могат на забелязано да пресичат границата, а, а тъй като нещата стоят по различен начин и са уредени в различните държави членки, това може да постави, да създаде различни проблеми. Така че пред нас въпросът е от етично естество и ми се струва, че е лесно да се каже, че трябва да разработим е, кодекс или по-скоро етична комисия за дро, на дроновете, е, като да имаме, разбира се, съответни насоки за етичен кодекс за разработващите. А също така е важно да поговорим, за да знаем дали всички си представяме едно и също, когато говорим за етични правила. Но мисля, че това са въпроси, които бихме могли да обсъдим или разрешим с експертите. Аз е важно да отбележим необходимостта от такава дискусия. От правна гледна точка това поражда различни множество въпроси някои от тях не са изключително роботи. Тук, например, например става дума за неприкосновеността на личната сфера, защото робот без информация не може да работи без данни. Представете си възрастен човек, обслужван от робот, който е сам в своя дом. Какво става с информацията, с която този робот живот разполага. Така че въпросът за личната неприкосновеност е много важен. Но това не, тук не говорим само за робота, има различни камери, различни форми на наблюдение и так, видеонаблюдение и така нататък. Така че въпросът за обсъждане дали трябва бу, бу, робота да има съответен бутон, който да прекъсва предаването на данни. Сега при автомобилите без водач това ще създаде ще създаде проблеми, тъй като всяка, всеки автомобил без шофьор трябва да имат черна котия за в случай на катастрофа. И в този случай не знаем е, как е, е възникнало съответното пътно-транспортно происшествие, което има своите импликации по отношение на застраховки и така нататък. Втората, втория момент е, е въпроса за киберсигурността, сигурността на мрежите. Тук нямаме никакво сертифициране в Европа за безопасността на мрежите например, както разговарям по мобилния си телефон, изведнъж разговора прекъсва. Ако, дали, това, ако това става стане с робот, който в момента движи моторно превозно средство по пътя, това може да, по това може да последва драма, трагедия дори. Така че трябва да помислим. Това не се отнася непременно като задача за нашата комисия, но е, в нашата работна група трябва да има представители на други комисии. И освен това, трябва да обърнем по-специално внимание на следното. Отговорността. Всички проистичащи от нея въпроси. Кой отговаря в случай на происшествие с робот? Създателя, потребителя или самия робот? защото във Франция съществува теория, че трябва да индивидуализираме роботите, за, за да могат те да поемат и отговорност. Това, разбира се, са въпросите, които трябва да обсъдим. Втората, второто направление е, е са договорните отношения, облигационните отношения дали настоящото облигационно право следва да се прилага за роботите, защото вие купувате робот, но трябва да осигурите поддръжката, ремонтите му и така на обслужването му. И аз имам една молба към комисията. Дали може в рамките на нашата комисия можем да да организирам и изслушване с експерти, защото там мненията се различават. Така че за нас ще бъде интересно да чуем сблъсъка между различни мнения. Има такива, които смятат, че всеки случай е индивидуален, други говорят за отговорност, да, е, да се говори за индивидуализация, индивид с, персу, е, с отговорност при роботите. Ние не можем да обсъдим всичко сами, така че аз бих споделила с вас своите тревоги. Това е молба от моя страна в рамките на нашата комисия да организираме такъв дебат. Ние имаме наши експерти, но би ми било интересно да чуем и други мнения. Възникват и авторските, проблемите за авторските права. Какво става с един робот, ако той създаде някакво произведение? Кой носи авторските права? И това трябва да разгледаме. Има също така, съществуват въпроси свързани с сигурността на работещите и безопасността, защото първото поколение роботи, познати нам в промишлеността бяха стриктно разграничени от хората. Нямаше контакти обикновенно. Роботите се използваха за по-опасни дейности и те самите се смятаха за небезопасни. Имаше стриктно разграничение. Сега вече на пазара се говори за взаимодействие между робота и човека, така че трябва да бъдат изработени условия за безопасност на труда за потребителя също така, така че това е една важна посока, една е важна тема за роботиката. И разбира се, Третия момент – здравето. Има роботи, които се използват в хирургията, например. Те въобще имат широко приложение. Е, те, се, те попадат под медицински съоръжения, но не зная дали има достатъчно лицензиране и контрол. И всичките системи за протезиране, които допълват човека, така че тук възникват и етични въпроси, разбира се. Дали здравето, дали тези дейности се извършват за възстановяване на един недък, да речем, или роботиката ни позволява да усъвършенстваме човека, е, имайки допълнителни помощни средства, протези и така нататък. Е, е, това са въпроси не само свързани с здравето на човека, но и усъвършенстват възможностите, подобряват възможностите на човешкия индивид. Това са също въпроси, които трябва да бъдат обсъдени с експерти по етиката. Мисля, че споменах всички въпроси. Изключително съм благодарна на на СТОА, това е звеното за изследователска дейност на нашия парламент. Там започва проучване по различни е, сценарии за развитието и прогнозите за след 20 години. Очакваме февруари-март следващата година това проучване да бъде готово и аз е, ще изляза с проекто доклад през месец май така че всички да имат възможност да се запознаят, да го смелят така да се каже, другите комисии също да се запознаят и да дадат своето мнение. Това, което разбрах е, пребивавайки в този неголям, но омаен свят на роботиката, е, ме накара да разбера следното. Има много научна фантастика, но има и неща, които са на път да станат факти. Е, и ние се нуждаем от регламентация, която трябва да е гъвкава, за да не пречи на изследователската дейност, но и не бива да забравяме, че техническото развитие върви с бързи стъпки и трябва наистина и ние да вървим в крак. Така че сред според мен. Първото поколение роботи бяха машини, знаем ги. Второто поколение, тук имаме нужда от нови разпоредби и след след 20-30 години ще имаме роботи, които напълно ще заместват човека. Е, това е бъдещето на доусъвършенствания човек. Да, не е спешно да уреждаме въпроса, но е важно да проведем дебат по този въпрос, без да смятаме, че от днес за утре роботите ще тръгнат срещу хората или ще ги заместят във всички области. Е, има, разбира се, известен момент във връзка с работата. Честно казано, не можем да предвидим бъдещето и специалисти, тук мненията на специалистите е, са заети. Е, има специалисти, които казва, че роботите ще поемат 40 до 60% от сегашните дейности, но се създават и нови дейности. Така че няма защо да се боим, но трябва да помислим за подготовка и квалификация, защото се изискват други умения, други знания за работа с роботите и съответно учене през целия живот за хората, така че да създадем възможност да второ, трето обучение, образование, за да могат работещите да влязат в крак с бързо технологично развитие. Трябва също да кажем, че и комисията по заетост, ЕМПЛА, е, се смята също да разгледа въпроса за заетостта и роботиката и заетостта. Така че работим заедно, но е, има една група експерти, които казват, че е, е, индустриалните роботи показват да увеличим по, е, конкурентната способност. От друга страна пък обаче някои промишлени производства, които са били изнесени в други страни за по на работна ръка, могат да се върнат отново в Европа с помощта на и благодарение на роботите. Във всеки случай, като гледаме какво става по другите континенти, САЩ, например, Китай, където се инвестират огромни средства в роботиката, трябва да кажем, че няма да се разминем с роботите. И колкото по-бързо се захванем с регламентация на въпроса и привлечем нашата промишленост към тази дейност, толкова по-добре ще се справим с роботите. Това е, господин председателю, което сега аз мога с часове да ви говоря за роботите, но ще спра до тук и съм готова да отговоря на въпроси. Ами това е. Единствената ми настоятелна молба е да организираме изслушването, за което ви говорих. Това ми се струва изключително важно. Благодаря, госпожо Делво. Казахте, че а, сте объркани, но ние също а, не сме съвсем наясно а, по много въпроси. Но смятам, че е, всички ще бъдем много е, щастливи да се възползваме от тази възможност. Е, защото става дума за интелигентни машини вече, не само за механика. Разбира се, има една книга озаглавена Смъртта на смъртта от един медик в която се казва как и светът на медицината и социалната сфера ще бъдат, ще бъдат изцяло променени. Защото там говорим за хирургични на роботика, знаете, в, в Страсбург вече от 4 години се правят съдови операции с телепредавания значи предава се информация от другия край на света чрез спътници. Има ли колеги, които биха искали да вземат думата? Благодаря. Съгласни сте с, с госпожа Делво. Много интересна работна група. Темата е много широка. Е, извънредно интересна. Вече е свършено много повече, отколкото очаквах. Е, много бързо се развиват нещата. Това, което смятахме, че е далеч бъдеще, вече е реалност. И виждаме, че скоро време ще бъдем свидетели на редица нови неща. Тоест, областта на роботиката се развива извънредно бързо. Виждаме, че в някои области нещата ще се случат, независимо дали ни харесват или не. Затова е необходима правна уредба. Нещо, което вече е станало, е, например, са, например, безпилотните апарати, така наречените да дронове. Те е, едни изчезват, други се сблъскват, е, трети е, катастрофират, но трябва да, на всяка цена да регулираме. Необходима е правна уредба за дроновете. Разбира се, има роботи се използват в хирургията и къде ли още не. Имаме вече коли роботи, но за да може ние да реагираме достатъчно бързо, а трябва да реагираме бързо, за да имаме конкурентно предимство, мисля, че тук има много голяма възможност големи възможности за политическо действие. Особено в областта на изкуственият интелект. Там има дица щекотливи въпроси, които ще излезат на преден план през следните години. И ние трябва да ги разглеждаме, не че ще намерим всички отговори, но може би най-малкото ще формулираме някои от въпроси. И това ще бъде според мен полезно. Благодаря. Кой друг иска думата? Благодаря, господин председател. Исках да кажа, че това е извънредно интересна тема. Не знаех, че тази работа е в ход и да, как си призная, малко завиждам. научих е, много нови неща и мисля, че едно изслушване по тази тема ще бъде много ценно и ще ни даде възможност да разширим хоризонта си и знанията си. А аз е, се опитвам да си спомня какъв беше светът без интернет, без компютри. От 30, 30 години, поради развитието на роботиката, светът ще бъде много различен няма да прилича на днешния. А като говорим за компютри, преди 30 години не си бяхме задали е, необходимите въпроси и събитията изпревариха нашите действия. А сега, когато говорим за роботите и тяхното място в нашия свят – както справо бе споменато, има толкова различни области, в които те могат да бъдат използвани, но ние трябва да се обърнем внимание преди всичко на въпросите на сигурността, надежността и правната уредба. Не мога да си представя, че един робот може да има правосубектност, но в бъдеще може би това ще е възможно. напълно подкрепям вашата идея да се организира изслушване, за да научим нещо повече за това, което може да очакваме в бъдеще. А може би през феврари или март. Благодаря. Благодаря, господин председател. Благодаря на госпожа Кавада за нейното изложение. Изваредно интересно. Малко, преди малко се е, шегувахме е, по повод на това, което може да се очаква. Въпросът за отговорността на предметите е един въпрос, който се поставя отдавна. Какви са обективните е, отговорности? Но има и други неща, на които се обърне внимание. трябва ли да се върнем към големите консилиуми, примерно в историята на християни, християнството, за да разберем какво всъщност може да очакваме очевидно голяма роля в нашия живот ще участват, участват роботите. Говорите за автомобилите, но всички самолети в момента летят чрез роботни системи. И за, за, за, за нещастие, повечето, повечето инциденти и катастрофи се дължат много повече на човешки грешки, отколкото на грешки на автоматичните системи. А по етичните е, въпроси, като става дума за тях, е, като бях юноша, е, си прочетах една интересна книга. Имаше правила за роботите. Първото правило беше да зачитават живота на човека. Второ правило беше да спасат живота на този, който му дава заповеди. Там един робот експлодира, за да спаси живота на този, който го командва. Значи, това са наистина важни теми. Знам, че сега не е мястото, може би, в юридическата комисия да се обсъждат всички тези въпроси. Но да видим какви са най-главните задачи които могат да поемат машините и затова трябва да помислим и за финансирането. Казвам го, защото развитието на роботиката не, е очевидно е много важен въпрос. Не трябва да ходите в Япония, за да се убедите в това, но да видим въпроса с данъчното облагане. Примерно сега, когато човек работи, създава добавена стойност, и тази добавена стойност се облага с данък. Това го наричаме данък общ доход. Обаче утре, когато роботът замести човека, тогава няма да можем вече значи, да а, облагаме с данък а, дохода. Тогава трябва да видим какво е да направим. Човек ще стане безработен, кого ще облагаме. И значи в тази структура, знам, че сега не е мястото да се обсъдят тези въпроси, но ако направим едно изслушване, трябва да си поставим въпроса в едно общество на работи, въпроса за финансирането на нашия економически и социален модел трябва също да бъде обсъден. Merci beaucoup. D'autres interventions? Благодаря. Други изказвания. Вече съм изцяло потопен в темата за роботиката. Сега госпожа Кавада, ако иска нещо, може да добави. Въпросът е, темата е много интересна, наистина. Аз като новак в тази тема, трябва да кажа, че чувам, че когато се е, е, когато се, създа, когато се създадат а, е, сметачни машини 15 000 пъти по-бързи от сегашните, това ще промени нещата, ще можем вече да говорим за това как функционират човешките неврони, как помежду им протичат протичат, протичат размяната на информация, ще може да се моделират абсолютно всички човешки функции, може би без чувствата. 15 000 пъти за по-бързо изчисление, затова са необходими по-малко от 20 години. Вижте, този телефон е много по-мощен, има много по-мощен процесор от едно време големи машини на, на компютър на IBM. Тоест, повдига се въпроса не само за финансирането на изследванията в Европа, не само, разбира се, и а, а, социалната среда, а, но също така и а, правните а, въпроси, а, дали е, е неутрален работа в правно отношение и всичко останало, което ще се отрази върху света на труда, не знам какво мислите вие, но аз подозирам, че едно а, изслушване а, а, няма да бъде достатъчно. Може би трябва поредица от разговора да проведем. Разбирам, че към края на първото три месеца мислите за подобно изслушване, така ли? Да, да, именно разбира се, трябва да поканим експертите и то колкото може по-бързо. И в крайна сметка можем да организираме не едно изслушване. Трябва да обсъдим с координаторите, да видим с какво да започнем, тъй като не можем да обсъдим и обхванем всички теми в един единствен ден. Аз вече е трудно следа тези сложните е, проблеми в тази област. И, и ако ми разрешите, искам да направя някои коментари съвсем накратко. Съгласна съм с господин Андерсън. Няма да намерим отговори на всички въпроси, но най-малкото трябва да зададем въпросите. Защото необходим е дебат. Дебат не само в Европейския парламент, дебат в обществото, къде, на къде искаме да вървим, до къде искаме да стигнем и как ще бъде нашето съвместно съществуване с работите на тази земя. А, тези проблеми надхвърлят обхвата на научните е, изследвания. А, часове мога да говоря дали роботът е, има или няма душа. Никой не знае това. Но във всички случаи е, това е нещо, което вълнува е, човек от как съществува, още в научната фантастика. И там много отдавна, от древни времена, хората са задавали подобни въпроси, но бих искала да отправя едно предупреждение срещу увереността, че ще успеем всичко да регламентираме. Нека бъдем по-реалисти, големи реалисти, да видим какво можем да регулираме на първо време. Например, с колите без водач. Нещо, което е на прага вече да се случи. Става. И какво научих по този въпрос? Ще го споделя с вас те могат да функционират само когато е слънчево и когато има достатъчно широк и хубав път. Значи няма още утре да се сблъскаме, особено като имате предвид нашия трафик и нашите, нашия климат с такива коли. Но, но в скоро време ще имаме автомобили, които ще паркират без водач. Имаме Виенската конвенция, обаче, която налага изискването някой да държи волана. Е, трябва първо да уредим този въпрос, за да може да дадем правомощия, право на автомобилната промишленост да се развива. А, но ще бъде кратка. Някой говори от залата без микрофон, това не го чухме, затова не мога да ви кажа какво е второ поколение роботи, има взаимодействие между роботите, не само между човека и робота, но след 20-30 години ще дойде трето поколение роботи, които ще се обучават, самообучават и ще бъдат много по-автономни от сегашните роботи. Какво предлагам? Предлагам да не губим от погледа си перспективата, но да се заемем с това, което е необходимо да бъде регламентирано в най-близко бъдеще въпросът дали може един робот може да бъде юридическо лице, за да има правосубектност, дали се можем да го облагаме с данъци, така както облагаме хората, защото обществото разчита на облагането на приходите на труда. Ако една голяма част от, работите, от работата се върши от роботи, е, несъмнено възниква въпроса какво ще стане с е, данъчните приходи. Може да помислим по този въпрос и вероятно да формулираме и препоръки. Много се радвам, че вие до някъде споделяте моят ентусиазъм по този въпрос. Благодаря. Секретарията е на ваше разположение. Е, ще организираме изслушване. Благодаря. А сега може ли някой да направи кратко представяне на делегацията във Вашингтон? Ще започна аз. Програмата беше много интересна. Темите бяха две преговорите за ТИТИП и второ интелектуалната собственост по ТИТИП. Впечатлението ми е, че преговорите не са особен, не представляват особен интерес за законодателите. Имахме ограничен успех в усилията си да намерим добър партньор в преговорите, който да обсъди предложенията на Европейския съюз за клаузата за защита на инвеститорите. Предложението по това време беше съвсем ново но членовете на Конгреса като че ли не бяха кой знае колко запознати с този аспект на ТИТИ. Проведахме много интересна дискусия с представители на Конгрес за интелектуалната собственост. Беше направено дълго експозе за недостатъците на защитата на географските обозначения. Бяха представени цифри, трудно беше да бъдат обсъдени на място и бих помолила секретарията да се свържат с търговския представител и да поискат документите за географските обозначения и аргументите бяха интересни и цялостни, но беше трудно да се осмислят и обсъдят за толкова кратко време. Имахме среща службата по патенти, търговски марки, интелектуална собственост. Те работят по две реформи в областта на авторското право. Например, говори се за творби за, за творби незащитени от авторско право, би, би било интересно да проведем разговори за тези незащитени произведения. Комисията би трябвало да излезе скоро с предложението. Също така се говори за структурата на службата по авторско право. Комисията Юри днес гласува преструктурирането на ОХИМ, което ще бъде службата за интелектуална собственост на Европейския съюз. Подобрява се функционират на регистрите, компютърните системи, така че ОХИМ също се стреми към подобряване на регистрирането и информационно-технологичните системи. САЩ също работят за подобряване на системите Notice и Takedown, т.е. информацията и съдържанието да не бъдат сваляни неправо, неправомерно. И също така обсъждат в бяла книга въвеждането на нови изключения за е, изменени, за видоизменени произведени. Оценявам възможността, оцених възможността да посетя Върховния съд и да разговаряме с един от е, върховните съди, с Брайер. Обсъдихме някои теми, които бяха обсъдени от парламента в доклада за авторско право. Нещо, което е влязало в публичното пространство, трябва да остане там. Интересно беше да видим, че голяма част от разискванията, които водим за авторско право, се водят и в САЩ по ТИТИП. Много от въпросите, които се обсъждат открито и разгорещено в Европа, като че ли остават по-незабелязани. Мерси, мадам, месье Bieska. Дякую bardzo. Згадам се в pełni с тем, което поведжала Юлия. Напълно съм съгласна с това, което каза Джулия. Посещението беше много интересно, но от друга страна имаше и изненади. Да, си мислех, че американските партньори ще са по-добре запознати. Оказва се, че когато разговаряхме с конгресмените, те много не, не бяха запознати. Администрацията беше по-запозната. Юлия спомена службите, с чието представители се срещнахме. Не съм сигурна, че заключенията им съответстват на нашите желания – трябва да се питаме дали нашите експерти имат толкова задълбочени знания по американската страна. Например, в продължение 40 минути чухме много интересно изложение за географските обозначения, но заключенията им бяха много различни от това, което обсъждаме тук в Европа. Така че според мен ще бъде необходимо да се продължи сътрудничеството с Камерата на представителите. Знам, че американските колеги искат да ни посетят началото на следващата година, което е много хубаво. Също така останах с впечатлението, че на Капитолия интересът към ТТИП не е кой знае колко силен. Това е въпрос, по който работи администрацията, но в крайна сметка нашите колеги ще вземат окончателното решение, така че би трябвало да знаят за какво гласуват, защото се отнася до авторското право. Дискусията беше много интересна. И всъщност е, ние сме горе-долу на един етап на търсене на подобни решения. Системата на САЩ е много различна. Тя не е една и съща в е, на цялата територия на САЩ има различни разпореди в различните в различните щати има е, различия. Така че аз мятам, че трябва да има специално заседание за обмен на информация, за да решим някои проблеми, които могат да възникнат в бъдеще, когато обсъждаме е, различия. И така, много интересно и нужно посещение и е жалко, че толкова рядко имаме възможност да пътуваме до там. Те са наш голям партньор и би трябвало Съединените щати да гледат на нас като на важен партньор. Може би защото в Европа има толкова много вътрешни различия, които се подчертават. Американските партньори са резервирани в своето сътрудничество с нас. Би трябвало да направим така, че сътрудничеството да се подобри. Благодаря, няма други наблюдения. Благодаря много. Преминаваме към 26-та точка. Размяна на мнение относно делегацията в Европейската обсерватория за нарушена правата на интелектуална собственост. Аз няма да правя доклад. Може би вие, Рит, би трябвало да го направите. Благодаря. Обсерваторията представи работната си програма за 2016 година и събра предложения от депутатите. Това, което е важно за Комисията по правни въпроси е, че обсерваторията ще прави системен преглед на съдебната практика. Това е много важно с оглед на работата по търговските тайни. Трябва да се идентифицират проблемите, свързани с защитата на търговските тайни в различни държави членки. Както знаете, парламентът препоръча защита на публичната сфера. Обсерваторията проучва това, по-конкретно анализира добавената стойност на публичната област в е, по-конкретно в филмовия в производство на филми. Има и друг е, Друга област на интерес е именно различният подход към доброволната регистрация на защитени от авторско право произведени. В Франция е, авторите по-лесно могат да докажат своето авторство при съдебен спор. И сега ОХИМ се в процес на преобразуване в служба за защита на интелектуалната собственост на Европа. Въпросът е справя ли се ОХИМ в областта на обществените регистри? Както знаете, миналото на Европейския парламент прие директива за незащитени от авторско право произведения. ОХИМ направи презентация за регистра на тези произведения. Този регистр съществува от година и към момента са регистрирани 1300 произведения като незащитени. Повечето от тях, 750, са от един холандски филмов архив. В някои секции както ли регистрацията е добра, в други не. Обсъдихме въпросите с лицето, което отговаря за регистъра. Оказва се, че библиотеки, разходите свързани с търсенето на титуляра на правата е доста сложно и затова библиотеките не прилагат директивата за незащитени произведения. Разбира се, е, фотографите, има снимки, които дори не са обхванати в директивата и ние трябва да обсъдим тези въпроси в предстояща реформа на авторското право. Освен това, направихме предложение в работната програма да включим известни разпоредби за копиране. Това е свързано с гласувания днес доклад за, за компенсация за копиране. Системата в различните държави членки е различна. Надявам се, че Охим ще проучи този въпрос. Освен това проведахме няколко дискусии с експерти аз участвам в две такива дискусии. Първата за младежите и втората защита на потребителите и раз, разговорите приличат много на тези, които водим във връзка с цифровия единен пазар. Мерси Абу, медам. Благодаря, е, госпожа. Аз от своя страна, ако позволите, ще допълня вашето изложение, защото за втори път аз също участвам в е, пленарно заседание е, на обсерваторията за, за авторските права. Е, тук се разгледат изключително деликатни въпроси. С, това е, не е организация, която работи по обичайния начин. Тук наистина цари атмосфера на независимост и сериозен подход. Хората работят много добре. Бяха предстотвени анализи е, на няколко изпроучвания, проведени от обсерваторията през последните години, е, като, е, по, по, като въпроса за младеща в навечерието на цифровата епоха, част, а, интелектуалната собственост, автор, авторските права и така нататък. Всички анализа бяха много сериозно документирани и е, това, което ни представиха като работа е много интересно, защото се базира на конкретни данни и факти без идеология и излишна емоция така че имахме възможност да се запознаем с интересни предложения, а също и с работата, свършен от, работата свършена от обсерваторията. Е, так, става дума за е, да се работи в подкрепа на европейската економика, е, така че да се работи на тази база по съответна директива. Парламента ще даде своя принос и аз тук ще държа много за поверителността, независимостта и професионалната компетентност в тази област. Така че всичко това е отразено в директивата. мисля, че можем да говорим за интересна работа. В края на обсъждането подхвърлих идеята за създаване на фонд – за превенция на нарушенията на интелектуалната собственост, е, където да участват от една страна държавите членки, след това Европейския съюз и крупните европейски фирми, които имат много голям интерес, защото по този начин се защитава техните индустриални интереси. Така ще имаме смесено финансиране. Трябва да помислим за въвеждането и усъвременяването на санкциите и на, за усъвременяване на начина на работа на пос, посредниците. Както вече съм заявявал, оставам в контакт с тази обсерватория за да продължим работата в интерес е, на защитата на интелектуалната собственост, която е плод на изследователска дейност и отрешаващо значение е, за конкурентната способност на фирмите в нашата страна, но и на европейските фирми. Докато слушах госпожа Реда, току-що си помислих, че е, този, ако този доклад, този материал не ви е представен от обсерваторията, е, то е на ваше разположение. Е, до това беше по точка 26. Точка 27. Някой ще ни каже ли нещо? въпроса за субсидиарността. Става дума за едно мнение, което получихме неодавна, становище на национални парламенти и не ни остава друго да, да обявим на следващото заседание 14 декември в Страсбург а след това на 11 януари, който е ден понеделник, предполагам. След добедено заседание ще бъде репликата от залата. Да, ще имаме допълнително заседание в Страсбург на 14 декември, ден понеделник, е, от 18 е, часа. Моля, донесете си нещо за хапване, за да издържите. Беше ми много приятно да се видим. Желая на всички приятен следобед.